Good afternoon, ladies and gentlemen, maybe good evening already. Добър вечер, дами и господа. Може и да започнем извънредното заседание на Комисията по регионално развитие. Благодаря ви. Обявяваме извънредното заседание на Комисията по регионално развитие за открито. Започваме с приемането на дневния ред. Дневният ред е много кратък. Както знаете, това е извънредно заседание. Има ли някакви коментари по дневния ред? Не, в такъв случай го приемаме. Нямам никакви специфични съобщения. Така че можем да преминем направо към основната тема на днешното ни заседание, а именно размяна на мнение с господин Валдис Стомбровски, с заместник председател на Европейската комисия за еврото и социалния диалог на тема предложение на Европейската комисия за създаване на програма за подкрепа на структурните реформи за период 2017-2020 година. Беше предложено, изслед предложение на Пасата комисия за даването на такава програма за 2017-2020 година. Целта на програмата е да помогне на държавите членки да се подготвят и да приложат на практика необходимите институционални и е, структурни реформи, които да позволят е, ефективното и ефикасно позатворяване на европейските структурни фондове с цел създаване на работни места. Тази подкрепа ще бъде предоставена при поискване на държавите членки и на първо място възоснова на специфичните за всяка държава препоръки направени в контекста на европейското полугодие, в контекста на програми за оздравяване или в контекста на структурни реформи, които държавите членки са предприели по собствена инициатива. Предложението има две правни основания, член 175 и член 197 на договор за функционирането на Европейския съюз. Предвижда се изменение на настоящата същия аргумент за общите разпоредби. Предвижда се настоящия бюджет от 142,8 милиона евро да бъде приспаднат от бюджета за техническа помощ, предвиден от структурните фондове, за структурните фондове. На компетентните парламентарни комисии им отнесе известно време да обсъдят техническите особености на, на това досие, но на 4 май 2016 година съвета на председателите на, на комисиите взе решение за споделението на правомощията между парламентарните комисии и е, Реки беше определена за водещата комисия. Комисия по мъжки въпроси ще бъде асоциирана по член 54 ще има и становище по член 53 плюс от Енви, а, е, култура и петиции ще предоставят допълнителни становища по член 53 и възоснова на това решение започваме настоящата си работа и свикахме днешното извънредно заседание на нашата комисия, за да може си председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис да ни представи своето предложение на нашата комисия и на докладчиците от комисиите, които ще излязат със становища. Днес сред нас са, са докладчиците, защото решихме да има съдокладчици, госпожа Крел и господин Ван Нистелрой. Също така сред нас са и докладчите в Сянга, които също присъстват в залата, както и докладчиците от Комисията по заетост, господин Шогор. Надявам се, че сравнително добре произнесох името ви. Благодаря ви. От Комисията по бюджети докладчик ще бъде господин Ян Олбрехт. Добре дошъл сред нас. За съжаление, докладчикът от Комисията по економически и парични въпроси все още не беше определен. Това ще се случи най-вероятно до края на месеца, т.е. едната седмица. Надявам се до края на месец май. И така давам думата на комисаря Домбровски за неговото встъпително изказване, след което ще дам думата на колегите член на Европейския парламент за въпроси и коментари. Ще започнем с, с докладчите от нашата комисия, докладчите от другите комисии и докладчите във Сянко. Син Домбровски, си имате думата. So. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за поканата. Ще говорим за тази програма за подкрепа на структурните реформи. Миналата седмица Европейската комисия прие препоръките по държави в рамките на европейския семестър. Това са препоръки за прилагане на структурни реформи, за модернизация на економиките на държавите членки, за укрепване на конкурентоспособността, за насърчаване на инвестициите, за създаването на работни места, за повишаване на стандарта на живот и за сближаване и между държавите членки и в рамките на държавите членки. От опит знаем, че реформите работят у нези държави членки, които вече са въвели мащабни програми за реформи, като Испания, Ирландия, Португалия, Балтийските държави в по-далечното минало, вече наваксват и много от тях имат от най-високите темпове на растеж в Европа. Това пък води до нови работни места, до по-малко бедност и до по-малко социална изолация. Като а, средно а, обаче заетостта не е достатъчно висока. Държавите членки са направили, постигнали от ограничен до а, средно голям напредък по отношение на прилагането на конкретните препоръки към тях. Трябва да отчетем, че прилагането на реформите изисква политическа смелост. Някои реформи могат да са свързани с сериозни разходи, други може да са технически сложни. Много от държавите имат трудности по отношение на административния капацитет, законодателството не е достатъчно само по себе си. Трябва да има ефикасно изпълнение и това е най-трудната част. За да подкрепим държавите, които изпитват трудности, ние предприехме проактивен подход. Миналата година създадохме една служба за подкрепа за структурни реформи и освен това внесохме предложение за конкретен инструмент за подкрепа на структурните реформи. Това е така наречената програма за подкрепа на структурните реформи. Целта на програмата е да помогне на държавите членки да се подготвят и да прилагат реформите, особено в контекста на процесите на економическо управление, по-конкретно специфичните препоръки по държави и е, макроекономическите програми за приспособяване. Тук става дума най-вече за прилагане на реформи, насочени към растеж и реформи, които отговарят на цялостните приоритети на Съюз. Програмата е насочена към ефикасното използване на европейските фондове, по-конкретно европейските структурни инвестиционни фондове. Тази програма ще бъде достъпна за всички 28 държави членки при поискване. ще има много програми, които ще бъдат е, достъпни е, за финансиране. Например, е, публични е, финанси, администриране на разходите, политики насочени към трудовите пазари, политики насочени към подобряване на бизнес средата, политики насочени към достъпа до финансиране и така нататък. Подкрепата ще бъде отпускана пряко от службите на комисията или от е, външни лица, от практици в други държави членки или пък от специализирани международни организации ударението ще падне най-вече върху практическата помощ на място, обучение в съответната среда, а не обучение в някаква зала или в рамките на някакъв курс. Всичко това ще се случва в тясно сътрудничество с съответната държава членка, възоснова естествено на, на отправеното искане от страна на държавата. Ще има естествено и работа, насочена към това държавите членки е, сами да припознаят тази, тази програма на комисията, да приемат като своя. Искаме да се избегне дублирането на усилията, ще предприемем действия за изграждането на капацитет и за предоставяне на техническа помощ. Е, съществуващите възможности за помощ по други програми ще бъдат използвани. Ще използваме фондове като ЕСИФ, например, европейските структурни инвестиционни фондове. Средствата по програмата за следващите 4 години от 2017 до 2020 година са 142,8 милиона. Тези средства ще дойдат е, от е, преразпределение в рамките на фонда за кохезионна политика и фонда за регионално развитие. Тоест няма да има промени по отношение на многогодишната финансова рамка. Трябва да подчертаем, че националните пакети за държавите членки, включително и ресурсите за техническа помощ, е, за, за конкретните а, програми, а, всичко това няма да се промени. С други думи, няма да пипаме националните пакети. В тази връзка, нека да ви уверя, че службите на комисията определиха съответната сума а, за тази програма, като взеха предвид нуждите за техническа подкрепа които вече са очетани в рамките на кохезионната политика и политиката за развитие на селските райони. За периода 2014 до 2020 година има почти с 400 милиона евро повече за техническа помощ в рамките на 4 фонда. Кохезионния фонд, фонда за регионално развитие е, и още два фонда. Отново казвам, 400 милиона повече спрямо предишния програмен период. Нашия анализ показва, че дори след е, преразпределението на средствата ще има допълнителни суми за техническа помощ в сравнение с периода от 2007 до 2013 година. Естествено, всяка година бюджетните органи ще разглеждат внимателно бюджетните предложения, проекто бюджета на комисията и ще, е, ще дават е, своето мнение. И накрая държавите членки, ако желаят, е, ще могат да прехвърлят средства от националните пакети, а, имам предвид средства по европейските структурни инвестиционни фондове към програмата, за която говорим. За да стане това, трябва да има промени в а, някои регламенти, например регламента за фонда за развитие на селското райони. Тези промени са предвидени в юридическия текст за програмата. Надяваме се, че благодарение на тази наша инициатива ще се направят необходимите реформи, за да се възстанови растежа, да се създадат работни места и да се осъществи сближаването между държавите членки. Обеден съм, че вие ще може да използвате тази програма, е, а пък е, Европейския парламент е, ще даде необходимото от себе си и ще приеме съответните нормативни актове, за да може дължави, държавите членки да започнат да използват средствата по програмата от 2017 година. А комисията естествено е готова да помага на парламента е, с е, всякакъв вид е, помощ. Благодаря ви за дадената ми дума и съм готов сега да отговарям на вашите въпроси. Благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата на съдокладчиците. Кой ще започне? Господин Ван Нистелрой. Um, as... Благодаря, както и в миналото, като докладчик за по регламента. Искам да кажа, че имаме желание да дадем адекватен отговор на предложението на комисията. Тук се спомена за нашата подкрепа за предложението. Много е важно да работим бързо и да работим в дух на сътрудничество. За тази цел трябва да се координират дейностите в парламента. Това заседание е особено полезно – тъй като е възможност за първоначална информация. Радваме се, че Комисията по бюджета вече е назначила докладчик. Тук е и представена и Комисията по заетост. Другите комисии ПЕШ и КУЛТ също са назначили докладчици по становище. ЕКОН е, има е, специален статут по правило 54. Още не са назначили докладчик. Знам, че те искат да дадат своята подкрепа. И за това скоро ще назначат докладчик и скоро ще започнем работа. Сега по отношение на графика, ние искаме да представим проекто доклада преди да започне лятната вакансия на 15 юли да се представи за превод. След това да се обсъди проекто доклада на 8 септември да определим начина по който ще взаимодействаме. Срока за внасяне на изменения да е седмицата след 14 септември и да се обсъдят измененията на 11 октомври. Гласуването в регионалната комисия е предвидено за ноември. Това означава, че сътрудничеството с економическата комисия е много важно. Go, uh, и в uh Ориентирали сме се към гласуване в пленарна зала преди а, декември и ако останалите работят като нас, ще успеем, както казахте. Ние сме законодатели, и е, регламентите трябва да се адаптират и можем, трябва да отчетем всички съображения. Сега един а, коментар. В, в, от една страна парите са малко, от друга достатъчно. То говорим за бюджета за техническа помощ по фонда за стратегически инвестиции. Бихте ли ни дали информация за това, доколко до, налични ли са финансовите средства? Разбирам, че няма да се пипат националните пакети. Може ли да кажете нещо за отражението върху регионалната политика на тези средства и какво би било отражението, ако не се предоставят средства. Това е, договореност между различните генерални дирекции или действително сериозно се обсъжда въпроса. Освен това, средствата за това средствата за целия период ли са? Или пък до година ще има още едно предложение? Последният въпрос е. Как, как ще се осъществи реорганизацията в вашата служба? Има държави членки, които имат най-голяма нужда, може би няма да излязат с конкретни проекти. Какво можем да очакваме относно какво можем да очакваме като въпроси и препоръки? Да, нашата дискусия е много откровена. Готови сме да изслушаме колегите най-важното е графикът. И не виждаме никаква причина да няма плодотворно сътрудничество с другите комисии. Благодаря, госпожа Крел. Благодаря, госпожо председател. tatsächlich auch realisieren. Das hängt ja nicht allein von uns ab, Надявам се, че ще успеем да спазим този график. На парламента очевидно му е, било, му е трябвало доста време за да реши кой какви правомощия има. И затова архитектурата на това предложение е доста необичайна. Когато го погледнете в детайли, се вижда, че предложението включва части, които са в кохезионната политика, като подкрепа за държавите членки, подкрепа за програми за повишаване на тяхната ефективност. В миналото имаше добър опит с специалната група за Гърция. И това беше полезно за Гърция. Гърция успя да оползотвори съответните средства. Втората част от предложението на комисията е свързано с макроекономически съображения. Трябва да се подкрепят структурните форми с техническа помощ и обикновено това обикновено се смята за неприсъщо за кохезионната политика, но ще се финансира а, именно по кохезионната политика. Защо решихте да изберете толкова сложен а, подход? Говорите за 60 милиона защо не направихте така, че отделна генерална дирекция да работи по този въпрос? Тази програма е доста необичайна. Тя съчетава макроекономически и микроекономически подходи. Господин Рой и аз следихме внимателно въздействието да не се стигне до там, че да се да пострада съдържанието на кохезионната политика и тя да остане в правомощията на страните и регионите. Äh, äh, Въпросът опира до това кой има правомощия по отношение на финансирането. Бюджетът за техническа помощ се увеличил Ние предвиждаме възможността за подпомагане на администрацията от страна на комисията. Има страни, които имат нужда от това. И това е за да могат страните да изпълняват е, кохезионната политика. Бюджетът за техническата помощ е уместен, но какво ще стане с този инструмент? И тези страни не са ли вече а, обвързани? Не, не е ли поет ангажимент а, за тях? Как да сме сигурни, че ще има истински трансфер? И не е много ясно на каква основа би бил възможен този трансфер – защото при, що се отнася до трансфера на бюджетните кредити, това не е предвидено. Сега продължаваме с докладчиците в сянка госпожа Томашич. Благодаря. Подкрепям промяната в регламента, така както е предложено от комисията и структурните реформи в различните е, части на публичната администрация. Мисля, че трябва да започнем работа бързо и някои економики са засегнати от економика, от кризата, други економики имат вътрешни слабости, но това, което се предлага, може да бъде вдъхновение за онези, които искат реформа. Социалните партньори трябва да приемат предложените реформи и по този начин ще се засили доверието между държавите членки и партньорите. Подобряването на регионалния и местният капацитет трябва да бъде ключов аспект на всички опити за подобряване на публичните услуги в държавите членки подобряването на капацитета трябва да обхваща всички а, сфери на компетенция. Освен това, е задължително да помогне на държавите членки да изгради взаимно доверие. Но това взаимно доверие е възможно само тогава, когато има доверие към държавите членки. Не виждам господин Яков, че дам думата на господин Омерже. Господин заместник председател на комисията, ако винаги смятаме, че техническата помощ за държавите членки е нещо положително, държа да изразя пълното си несъгласие с вашето предложение да финансирате тази програма с бюджета за техническа помощ за европейските структурни и инвестиционни фондове. Колегата Констанце Крел го каза – Политиката на сближаване не би трябвало да финансира решенията, взети в контекста на европейското полукълтие. И не разбирам защо нашата комисия по регионално развитие не се противопоставя на това предложение. А между другото, правното основание, член 175 и член 197, не ми се струват достатъчно силна мотивация, за да може средства от структурните инвестиционни фондове да се използват по подобен начин. С това първоначално уточнение държа да отбележа, че програмата за подкрепа на структурните реформи ни кара да си зададем и редица въпроси. Насочили сте се към много конкретни области на реформите. Реформа на съдебната система, процеса на приватизация, образованието, пазара на труда, системите за социално осигуряване, социалната закрила, системите на общественото здравеопазване. Чрез този ваш избор, поне по мое мнение, изготвяте една политическа пътна карта – за държавите членки. А това безспорно е форма на намеса от страна на Европейската комисия, която за пореден път се опитва да насочи политиките на държавите членки към все по-голяма либерализация. Казвам ви го с много уважение, но смятам, че наистина това е подход на централизирано ръководство. В противен случай, как може да обясните факта, че не са не е предвиждано включването в прочно поле на вашето предложение на други области, като например идеята за налагане на нови данъци или пък национализацията на дадени ресурси или пък залагането на цел енергийна автономност на равнището на Съюза. Ето защо в крайна сметка се питам какви точно съвети и каква точна подкрепа ще се оказва на държавите членки в, в рамките на тази програма. Ако ми напомня тази цялата история на добрите намерения на загрижен приятел, които водят до погрешни решения, като решенията на тройката. А всички знам какви бяха последиците от тази политика. И последният ми коментар. Струва ми се, че цялата техническа помощ, която би могла да бъде предоставена на държавите членки, нищо няма да промени тъй като народите на Европа чисто и просто отхвърлят някои от предлаганите политики. Така, например, подкрепа, като бихме, бихте могли да предоставите на Франция за реформата на пазара на труда във Франция, нищо няма да промени с, като си има предвид в момента манифестациите срещу промяната в трудовото законодателство, които мобилизираха стотици хиляди французи по улиците. И накрая, предложението ви отбелязвате, че има възможност да се възползвате от подкрепа на международни институции. В конкретния случай с реформата на пазара на труда се питам дали, например, възнамерявате да се обърнете към Международната организация на труда или пък към МВФ в днешния, който ви зададох въпроса, сигурно сте разбрали аз какво бих предпочел и какви са опасенията ми. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващия докладчик в сянка е госпожа Ленке. Lot, Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин Домбровски, за това, че сте тук, за да обсъдим заедно с вас това предложение. Мисля, че имаме необходимото време да го направим наше предложение и да го обсъдим подробно. Радвам се, че най-накрая това положение беше направено. Първо споменахте някои структури реформи, които вече бяха извършени в Европейския съюз и ми се струва, че картината, която ни начертахте, е прекалено розова. Дори бих казала, че прилагане на реформи и случай ефемизъм, защото някои от прилаганите политики само влушиха стандарт на живот на гражданите в съответните държави. Ето защо и това предложение се възприема с доста сериозни резерви в нашите комисии и в много други комисии на Европейския парламент. Защото да, това предложение може да бъде много полезен инструмент за държавите членки, за освояването на фондовете политиката за сближаване чрез техническата подкрепа на комисията. Но едновременно с това, ако погледнем списъка на различните области, в които вие предвиждате тази помощ, може това, тази програма да се окаже инструмент за прекарване през задната врата на мерки за строги економии и бюджетно оздравяване, което ние по никакъв начин не искаме да се случва. Ето защо моята политическа група би искала това предложение да даде възможност на държавите членки да работят ръка за ръка с Европейската комисия, за да може фондовете за сближаване да се използват наистина за положително социално и економическо развитие, а не да са инструмент за налагане на политики от страна на Брюксел. Защото според нас структурните фондове най-добре функционират, когато се работи на съответното равнище, т.е. местно или регионално, и когато съответните компетентни органи напълно участват в процеса. И накрая Поставя се въпроса как, мог, как би трябвало да се използват структурните фондове. За нас е много важно не просто да има инвестиции, а да има инвестиции в устойчиви проекти, тъй като само по този начин може да постигнем поставените си цели, а именно задаване на работни места и гарантиране на екологична устойчивост за Европейския съюз. В такъв случай ще ви подкрепим. Но ако поемете по в обратната посока, а именно да налагате политики от Брюксел, ще бъдем доста по-скептично настроени. Благодаря ви. Госпожа Демато, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Аз искам да, и, да се изкажа по програмата, по принцип и по същество. В края на ноември комисията предлага край, е, промяна на регламента. Създаването на нормативен институционален контекст и доброто функциониране на економиката са от основно значение за подобряване на конкурентоспособността, стимулиране на инвестициите, създаване на работни места, повишаване на качеството на живота и осигуряване на устойчиво развитие. С това сме съгласни всички. Ние сме съгласни с това, че една от основните причини за намаляване на структурните фондове е неспособността и липса на капацитет на местните регионални власти. Е, за периода до 2020 година беше включен е, критерия добро економическо управление. Комисията може да поиска държавите членки да променят е, договора за партньорство, за да се изпълнят препоръките в края на 2013 година беше въведен един елемент, с който според нас в пете звезди няма много общо с философията на политиката за сближаването чиято цел е всъщност да намали различията между регионите и страните. Сега като съзаконодатели получихме ново предложение, програма за подкрепа за структурните реформи. Но всъщност какво се има предвид по структурни реформи? Според дефиницията на сайта на комисията се имат предвид и унеси, които се отнасят до пазара на труда, либерализацията и приватизацията на услугите дали, финансирането на една програма от този тип ще вземе, ще бъде за сметка на структурните фондове. Всъщност говорим за 142 милиона. На мен ми се струва достатъчно ясно, че опитът за въвеждане в нашата политика за сближаване – критерии, свързани с макро и микроекономическа политика, те нямат нищо общо с политиката за сближаване. Трудно е да се интерпретира тази програма като част от стратегията 2020. Намалява се значително бюджета за структурните фондове използват се, залага се на обществено-частни партньорства. Очакваме за тях емпирични доказателства. Наясно сме са, че политиката за сближаване ще спечели от подобряване. Готов, готови сме да разговаряме за бъдещето й. Искаме обаче да знаем Искаме обаче да се държи сметка за това каква е философията на тази политика. Държавата членка е тази, която трябва да реши дали иска а, помощ за структурните реформи. Онзи, който не иска да чака, Неколкократно сме искали засилване на административния капацитет на регионалните и местни власти. Всъщност целта навсякъде е една и съща либерализация на пазара на труда. Това намира израз в приватизация, но не се търси е, оценка на ефекта върху живота на гражданите. Цитира се Гърция страна колонизирана от е, тройката. Младежката безработица е 50% увеличиха се с 250% случаите на депресия. А, огромен брой са хората загубили правото си на здравно осигуряване. А, според нас, а, с, ние сме сигурни, Сигурни ли сме, че искали да въведем елемент, който ще отслаби допълнително политиката на сближаване? Благодаря ви, госпожо Дамато. Тъй като докачка в сянка от името на Ауде не е тук, аз съм единствени представител на групата на Ауде. позволете ми да представя позицията на групата на АОДЕ. Само с няколко думи. Бих искала да се спра на два елемента. Ще работим в контекста на реформираната политика на сближаване, и едно от изискванията на тази нова реформирана политика на сближаване е списъка на условията, които са заложени в споразумението за партньорство, подписвани между държавите членки и Европейската комисия. Тези условия в по-голяма част от случаите включват а, изискването провеждане на структурни реформи. Ето защо в това отношение предложената програма в голяма степен е тясно свързана с а, новата политика на сближаване. На второ място подкрепяме принцип, процесът на европейското полугодие. Радваме се, че два пъти годишно получаваме специфичните за всяка държава препоръки. и те са свързани с структурните реформи в някои държави членки. Знам, че няма нужда от такива във всички държави членки, но има такива, държа, в които структурните реформи са нужни. Те са необходими за, като форма на подкрепа за изпълняването на структурните фондове. Ще ви дам един пример с моята държава членка. Програмата за регионално развитие възнамерява да подкрепи инфраструктурата на здравеопазването. Но реформата в сектора на здравеопазването все още не е приключила. Ето защо е невъзможно да се използва помощ от структурните фондове, защото не е приключила процесът на структурна реформа в сектора на здравеопазването. Ние имаме нужда от такава техни... помощ и такава подкрепа. И това е, и тук стигна един мой личен въпрос. Често смятаме, че този вид подкрепа би трябвало да дойде от техническата помощ за структурните фондове. Тя, е, както знаете, предвидена в оперативните програми на държавите членки. Как обаче може да гарантираме че няма да има препокриване между тази техническа помощ и новата програма и как може да се ръководят а, различните реформи, които ще се ползват от а, подкрепа по два различни инструмента, които на практика са част от а, структурните фондове. Това е позицията и въпроса, които задава групата на Ауде. Благодаря ви за половиното търпение. Сега давам думата на нашите гости. Започваме с докладчика на Комисията по заетост. Господин Шогор, имате думата. Recently... Благодаря. Председателския съвет реши неодавна, че комисията Apple няма да бъде засегната чак на такава широка основа, но, но мисля, че ще дадем своя принос. В момента в Европа няма голям економически растеж, има голяма безработица, най-вече сред младежите и ето защо трябва да има стабилни структурни реформи. Те пък трябва да са насочени към фискална стабилност, към развитието на трудовите пазари. Споделям виждането, че Европейския съюз не трябва да залага на ново законодателство, а на ефикасното изпълнение на това законодателство, което вече съществува. Следва да се използва най-добре съществуващия инструментариум. Един от инструментите, които вече съществуват е Европейския семестър и специфичните за държавите препоръки. В сферата на заетостта, например, има пречки пред изпълнението, доброто изпълнение на европейските препоръки. Бих казал, че новата програма, която се прилага с бюджета към нея, е важна. В моята държава Румъния през 2007 до 2013 година степента на освояване на европейските фондове не беше повече от около 70%. Ето защо има нужда от техническа подкрепа. И техническата подкрепа не трябва да се дава само във време на кризи. Тя трябва да се дава постоянно, за да се създаде една стабилност и устойчивост и за да се справим с бъдещите предизвикателства. Благодаря, господин Олбрихт, сега. Благодаря, комисаря знае много добре как работи парламента. Едва ли очаквате, че ще работим без да направим цялостен анализ на вашето предложение. Въпросите, които задаваме, показват, че не всичко е ясно. ето защо трябва да поясните. Тук подкрепям и Ламбърт и Констанце. Трябва да разберем как мислите точно да действате. Ако погледнем препоръките, държавите трябва да ги изпълняват. Ако правите ново предложение, това означава, че нещо не върви както трябва. Или пък липсват пари не чак толкова много пари, защото тук не се, не се предвижда толкова много а, е, средства. Само, че тези средства идват като, като някаква мотивация. А, е, вие предлагате инструмент, за да се направят реформите. От друга страна казвате, че всичко е на доброволни начала. Тоест, ако искате реформи, може да използвате нашата подкрепа, но ако от друга страна не искате подкрепа, това означава ли, че няма да правите реформи? Вече имаме инструменти. Има ли нужда от нов инструмент, за да работите по-добре, е, казвате вие? Е, и ние казваме това. Ако правилно съм ви разбрал. Защото ако държавите членки намеквате вие, правят реформи, няма нужда от е, инструмент. Предлагате инструмент, който идва от конкретно бюджетно перо. И когато това се случва, има последици. Въпросът на Ламбард беше следния. Кой ще направи всичко това? Ако вземем парите от е, структурните фондове, ще бъде засегната ГД Регио, така ли? Ако става дума за кохезионна политика, то тогава това предложение има пряка връзка с кохезионната политика. Само, че препоръките по държави не са част от кохезионната политика. Значи, тези пари в крайна сметка ще хвърлят мост към кохезионната политика и ще бъде засегната ГД Регио. Значи комисията Реги на парламента ще бъде засегната. Комисията по регионално развитие. Ето така възниква въпроса. Кой ще администрира всичко това? Следващия въпрос, който възникна тук в залата. Ако държавите членки дойдат и кажат, имаме нужда от вашата подкрепа, и вие казвате, ето ви парите. Или пък казвате, може да получите пари, но ние ще ви дадем експертите или ще ви предложим някакви международни организации. Правилно ли ви разбирам? Имате предвид е, конкретни лица, които ще помагат на конкретни държави. Кой ще решава, кой ще бъде избран? Защото във вашето предложение има един цял набор, едно меню, ако мога така да се изразя. Значи, онзи, който предлага, прави политическия избор. Ето защо някои колеги, колеги се опасяват, че ще предложите конкретни лица и съответно конкретна политика. Това е един скрит е, инструмент за прокарване на съответна политика. Затова, господин комисар, пояснете, бъдете любезен. Пояснете пред парламента. Каква е логиката за това предложение? Е, има ли някаква връзка с кохезионната политика и как ще работи всичко това? Кой ще решава кои експерти, кои агенции, кои международни организации ще се намесват? Държавите членки могат ли да правят предложения, пък вие да казвате, например, този да, този не и така нататък, защото ние ще даваме парите и ние ще решаваме кой е, ще получава парите. Или държавите членки ще могат е, да избират. Това е много политически чувствителен въпрос. Благодаря. Това бяха коментарите, въпросите от докладчиците, от докладчиците в Сянка, от докладчиците от другите комисии. Господин комисар, имате думата и след това ще имаме втори кръг от въпроси. Да, да, ще имаме втори кръг от въпроси. Okay, uh, thank you, uh, Madam Chair. Uh, Благодаря. Не беше малък броят на въпросите. И затова ще си ги обобщя по теми. Първо, наличието на средства. Както е казано в нашето предложение в стъпителните думи, техническата помощ в момента се централизира от Европейската комисия и 142 милиона са преразпределени, както и 36 общо към 180 милиона евро. Това е предложението. Това са средства за техническа помощ, пряко управлявани от комисията. Беше повдигнат въпросът няма ли това да подкопае общата дейност по техническа помощ. Аз вече споменах, че в този програмен период техническата, за техническа помощ са предвидени много повече средства в сравнение с предишния период, около 400 милиона. Оценката на комисията е, че трябва да има възможност за достатъчно средства за всички тези фондове. Тоест, средствата трябва да бъдат обезпечени за програмата за подкрепа на структурната реформа. След това беше зададен въпрос дали това е за целия период. По въпроса за реорганизацията на служителите, всъщност това е служба за подпомагане на структурните реформи. Тук се спомена генерална дирекция ЕКФИН. Всъщност не ЕКФИН, а е службата за подпомагане на структурните реформи, напряко подчинение на генералния секретар на Европейската комисия и се отчитат пряко на председателя Юнкер и на мен и координират дейността си с всички съответни структури в комисията, както и външни институции и експерти при необходимост. Толкова по състава. Бяха повдигнати въпроси и за това дали нещо ще се налага на държавите членки, и дали държавите членки ще бъдат принуждавани за едно и друго. Нека да подчертая, че става дума за доброволна, за доброволно искане. Държавите членки са тези, които е, ще искат техническа помощ. Е, Повдигнат беше въпроса кой ще решава как и защо. Това ще бъде във взаимодействие с държавите членки. Не може е, да се каже, че на държавите ще се налагат експерти и дейности по подпомагане. При всички случаи трябва да постъпи искане от държавите членки. По-нататък връзката между политиката за сближаване и препоръките по страни. Бяха проведени множество разговори в комисията, както знаете службата за подпомагане на структурните реформи надгражда върху дейността на специалната група за Гърция, както и за Кипър, които помогнаха за чувствително повишаване на освояването на средствата от Гърция. Разбира се, бяха взети решения за улесняване на касовите потоци, но, имаш, но и се предостави значителна техническа помощ. Но сега да се върна техническата помощ, разширената техническа помощ се предоставя само на страни в програми за адаптация. Тази разширена техническа помощ може да се предостави а, е, и за страни, които не са включени в а, е, програма. Оценката на комисията е, че с, с тази техническа помощ може да се постигне необходимото взаимодействие и синергии между националното и регионално финансиране, формулиране на а, регионални и национални приоритети. Имаше много въпроси в смисъл от едната страна Имаме е, сближаване, от друга страна техническа помощ и те трябва да си останат отделно. Може би трябва да се опитаме да преодолеем е, това строго разграничение и да търсим взаимодействие. Тази е, структурата, която споменах в комисията, търси синергии и някои от примерите, дадени от председателката, говорят а, а, за това, че има области, в които техническата помощ може да бъде много полезна. По-нататък бяха повдигнати и въпроси дали това не е опит а, политиката на сближаването да се подчини на европейския семестър. Нека да кажа пределно ясно, че не, няма такива опит. Имаме регламент за общи е, разпоредби, имаме регламенти за е, фондовете. Там е описано за какво са предназначени средствата, как се предоставят енергетика, социална политика и така нататък те помагат на държавите членки да преодолеят различни предизвикателства в областта на инфраструктурата, енергетиката, социалната политика. Няма намерение това да се променя. Фондовете Програмирането за фондовете е със срок от 7 години и няма да има репрограмиране в зависимост от годишните препоръки по държави. И така, тук става дума за това дали в някои обстоятелства реформите, които могат да бъдат отправени в препоръките по страни, могат да бъдат подпомогнати с европейски средства, без това да е предварително условие. Става дума и за това дали може да се използва техническа помощ да се свърже тази политика с наличните средства. Смятаме, че в крайна сметка по този начин ще се повиши ефективното изразходване на средствата в интерес на социалното и економическо развитие в съответната държава. Това отговаря в известна степен и на вашия въпрос дали предложението е широко обхватно, да преднамерено широко обхватно, за да се отговори на цели в различни политически области. Държавите членки могат да поискат помощ в дадена област и могат да потърсят инструменти в други области, които да се окажат полезни. Но и тук искам да подчертая, че тази помощ се предоставя при поискване от държава членка в съответствие с нейните потребности. Когато обсъждахме когато разговаряхме с гръцкото правителство реформите на пазара на труда, сегашната администрация имаше въпросителни по някои от реформите и с комисията беше постигнато споразумение да се използват експерти от МОД, за да се анализират плановете на новото правителство и да се излезе с предложения, които да съответстват на по, на най-добрия опит в областта на регулиране на пазара на труда. Беше зададен въпрос за взаимодействието и зависимостта между ниското освояване и слабия капацитет. Връзката е ясна. Споменахте и упростяването. Аз не бих казал, че тук има пряка връзка с предложението, но при всички случаи това е въпрос, който е на вниманието на комисията. Комисията ще излезе с предложение за упростяване на системата за управление е, на средствата. Често се случва, когато се направят предложения за упростяване и има допълнителни нива на контрол и налагане на условия по искане на различни страни. Ние сме готови да работим по въпросите на упростяването. Аз мисля, че обхванах основните теми, залегнали в зададените въпроси. Двама души са се записали, не, трима, четирима, петима. Шест. Започваме с госпожа Малетич. Много ви благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл на вас, господин Спаси председател Домбровскис. Редица колеги казаха, че програмата за подкрепа на структурните реформи е добре дошла в контекста на прилагането на политиката на сближаване. Аз обаче имам няколко въпроса. Единият е свързан с казаното и подчертано от госпожа Михайлова. И ми се струва, че вашият отговор не беше достатъчно подробен и ще се нуждаем от малко повече разяснения. Най-голямото предизвикателство за програмата за подкрепа на структурните реформи със сигурност ще бъде изграждат на взаимодействие и взаимно допълване с всички останали инструменти. Вие казахте, че ще видите как ще се предвиди такова сътрудничество с плановете предвидени в предните програми на държавите членки, с работните групи на Европейската комисия, Генерална дирекция, регионално развитие и всички други инструменти за техническа помощ. Но според мен трябва също така да обмислим как може да се адаптира подхода към индивидуалните нужди на държавите членки. В някои нужди има нужда техническа помощ на национално равнище, на, в други държави членки на регионално равнище. Освен това са различни и проблемите, свързани с прилагането на структурните реформи, които са различни във всяка държава. Затова имаме нужда наистина от добро съгласуване и добра координация на равнището на всяка държава членка. Това беше първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с бъдещето на тази програма. Виждам, че е предвидена междинна междинна оценка към средата на 2019 година. Но това според нас е прекалено късно, за да се в контекста на изготвянето на следващата многодишна финансова рамка. Може ли да предвидите по-ранна междинна оценка и въобще нещо, имате ли като план за периода след 2020 година или в момента нямате идеи? Въобще мислили сте по въпроса? Третият ни въпрос. Има ли някаква връзка между макроекономическата условност или факта, че може да се прилага макроекономическата условност от дадена държава в случаите, когато тя, съответната държава членка, не, очаква, не отговаря на всички изисквания, но Ромърсън не е поискала техническа помощ. Твърдите, ще трябва по да се предоставя доброволни начала тази подкрепа, но ако има нужда от нея в някои случаи, склонна ли се да я по принудително? Госпожа Прасо има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се върна на някои въпроси. Препоръките по държави се са ориентирани към макроекономически цели, които нямат нищо общо с микроекономически цели. Това са макроекономически цели – които в а, относително кратки срокове, тъй като става дума за конюнктурни а, фактори, да трябва да преориентират економиката в правилната посока. Има и структурни елементи, които са свързани с а, дейности от национален мащаб и от макроекономически тип. И някои от елементите в този списък повдигат въпроса за това дали техническата помощ и препоръките ще бъдат достатъчни за постигане на политическите цели на дадените страни. Това е друг елемент и отговор, с който аз не мога да се ангажирам тъй като не всички страни имат едни и същи политически цели. Да, при структурните цели, при структурните цели всеки е свободен да взима решение в съответствие със своята специфика. Нали сме обединени в различието. Някои от а, въпросите, които бяха повдигнати, са свързани с микроекономическите фактори. Сълскостопанската политика, например, има за цел да повиши производителността на предприятията в този област. И за това има съответни органи. Структура структурната политика, регионалната политика или кохезионната политика, разбира се и социалната политика, са микроекономически политики, които имат за цел в, да изградят в по-дългосрочен план по-ефективни економически системи в областта на услугите, в областта на селското стопанство и така нататък. По-конкретно развитието на селските райони. Целта е да се изгради един сектор с по-ефективни връзки с останалите сектори. Това са различни политики. Всеки един от тях си има инструменти, всеки един от тях е, си има способно, способността да изгражда съответни връзки с предприятията. не виждам връзката с, с препоръките по държави, които имат макроекономически характер и имат за цел да доведат до сближаване на економиките. Има объркване и конфликта между двете. Да, разбира се, всяка група ще даде своята политическа оценка – но мисля, че трябва да извадим тук, да извадим от този списък всички въпроси, които нямат нищо общо с големите структурни политики, а имат отношение към секторните политики, които си имат своя логика, които си имат свой начин на изпълнение. Политики, които имат за цел да променят характера на една економика, затова се наричат структурни. Те имат нужда от време, от търпение и вашите експерти нямат специализирани познания в тези области. Е, не може да има навлизане в тези политики. Аз мисля, че в изложението, което направихте, те не бяха засегнати много въпроси. Има една опасност тази дейност, която се предлага да се възприеме като продължение на тройката, да се възприеме като намеса от страна на а, сектори а, и определени институции, отделните политики. Не можем всичко да вкараме в европейския семестър. Не е това целта на европейския семестър, а и препоръките по държави има опасност да не бъдат спазени. И със сигурност в общественото здравеопазване, сълскостопанското политика, реформата в е, здравната политика, това, всички тези политики не могат да бъдат е, вкарани в е, европейския семестър. Те имат своя различна логика. Има области, които не се подават на целите за ефективност и економии. Госпожа Спираки. Много ви благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател, бих искала да, бих искала да ви задам няколко специфични въпроса, свързани с техническата помощ за Гърция. Както знаете, в споразумението, сключено с а, Европейския съюз, Гърция пое ангажимент за дългосрочна техническа помощ и също така наскоро беше направено заявление, че има недостатъчно ефективност на работната група. Казвате, че подкрепата ще се предоставя възоснова на искане. Каза също така, че оценката за дейността на работната група за Гърция е недостатъчно добри резултати. Така че въпросът ми е, има ли достатъчно искане за такава подкрепа, която да компенсира липсата на достатъчно ефективни структурни реформи в страни като Гърция и други? Благодаря ви. Господин Полчак, имате думата. Благодаря ви, господин заместник председател. Ще продължа в а, логиката на казаното току-що от госпожа Бресо. Предложената програма би могла да бъде добре дошла, но имаме нужда от разяснения по редица въпроси. Недостатъчното е, доброто прилагане на структурните реформи в контекста на процеса за координация на економическите политики, смятам, че трябва да бъде преразгледана като рисков е, фактор, и то не само в е, страните, които са в затруднено економическо положение. Също така, има и слабости при прилагането на европейското законодателство. Трябва ще видим откъде ще се финансира тази програма, защото ако тя се финансира със средства от структурните инвестиционни фондове, в такъв случай тенденциите за координация на економическите политики и обвързването им с политиката на сближаване е доста рисковано начинание. И аз дори бих се осмелил да кажа, че всяка економическа политика има своя собствена цел, както е записано в а, основополагащите договори на Европейския съюз. И по отношение на политиката на сближаване, основната цел е да се насърчава в териториалното и социално сближаване в Европейския съюз. И тази подкрепа се предоставя чрез подкрепа за инвестициите, приобщаващият економически растеж и т.н. нататък. А подкрепата на структурните реформи не е една от основните цели на политиката за сближаване. И тук отново стигна до въпроса за финансирането. Господин Марже и госпожа Кралко също повдигнаха въпроса. Конкретно, Европейската комисия анализирала ли е възможности за финансиране на тази програма? Отчасти по функция 5, а именно бюджет за административна дейност на Европейския съюз. Мисля, че би било много по-добре да се търси тук средствата в европейския бюджет. Имаме няколко други специфични въпроса. Смятам, че съдържанието на искането за помощ, процедурата на, на одобрението на даденото заявление и връзката с другите аспекти на а, политиката за сближаване е недостатъчна. Това каза и госпожа Малетич. Смятам, че голяма част от тези предложения, тези искания за помощ трябва да бъдат включени в а, за партньорства. Те самите също трябва да бъдат променени, но това е много. Това е процес, който отнема много време, особено на равнището на държавите членки. Така че се питам до каква степен изобщо тези програми са координирани. И последният ми въпрос е свързан с дублирането на дейностите ни по различни програми. И тук най-вече имам предвид дейностите по програмата Хоризонт 2020. Господин Целев, благодаря ви, госпожо председател. Запознах се съвсем общо с документа и първоначало остана впечатлението, че говорим за техническа помощ. Сега обаче виждам, че говорите за структурните фондове на политиката на сближаване и ми се струва, че по този начин създаваме един инструмент, който даде възможност на държавите членки е, да е, компенсират за закъснението си при освояването на структурните фондове. т.е. би трябвало този инструмент да помогне на държавите членки на регионите, които най-много закъсняват. Е, държавите членки твърдят, че в някои региони има недостъг на административен капацитет, който може да дължи на недостатъчен брой служители или недобре достатъчно достатъчно добра подготвеност на тези служители. След като се запознах с тези предложения, трябва да си призная, че първоначалното ми впечатление доста силно се промени. Какво имам предвид? Оставам с впечатлението, че в някои държави членки няма достатъчен капацитет за повеждане на реформи. В някои държави членки все още има негативен економически растеж, а целта е да се научи, да бъдат научени тези държави членки или тези региони как по-добре да управляват своите политики. В контекста на политиката на разширяване винаги е имало така, в такъв инструмент за освояване на фондовете. Винаги е имало фонд, който да помага държавите кандидати за членство да се подготвят за адаптиране към европейското законодателство и административни изисквания на Европейския съюз. В Гърция пък беше създадена специфична работна група за подкрепа на тази страна. Работихме в това отношение в тясно сътрудничество с МВФ, което разполага с още по-голямо капацитета, какъвто няма Европейски съюз. МФФ може да прави конкретни предложения и да помага на съответната държава членка в изпълнението на предложените реформи. Разбирам намеренията ви, разбирам и притесненията на Европейската комисия. Вашата цел е да помогнете на държавите членки в затруднено положение да постигне основната цел, именно економически растеж. В член 8 се превижда редица възможности, които обаче са много слабо свързани с политиката на разближаване в най-чистият вид предвижда 142 милиона евро за първото 4 години. Добре, но се питам точно какъв капацитет му отговаря на подобен пакет. Говорим за 35 милиона евро годишно. И ако си предвид, че един експерт струва близо 100 000 евро годишно, това значи, че ще имаме на наше разположение 350 експерти, експерта годишно, които би следвало да помагат държавите членки. Какво значи това? Ами, според мен това значи, че изпълнението на класическите програми по структурните фондове не могат да, да се възползват подкрепата на тези 350 експерта тъй като говорим за огромен брой оперативни програми в, разпръснати във всичките 28 държави членки. Така че тази подкрепа сигурно ще бъде в по обща план и държавите членки, които все още не са намерили добри методи за освояване на средствата, ще имат възможност да възползват от тази подкрепа. Но се питам, коя ли пък държава членка доброволно ще поиска подкрепа чрез този нов инструмент. Защото официално искане на помощ от страна на Европейския съюз на практика значи държавата членка да си признае, че не е в състояние сама да проведе нужните реформи. И по този начин съответното правителство ще признае, че има нужда от външна помощ. Това е много интересен коментар и се питам дали си представя, че този инструмент ще може да се прилага по този начин. Много ви благодаря. Господин си има думата. Кирия Проедра κύριε Ντομπρόφσκης, κύριε Επίτροπε, όπως δια... Благодаря ви, госпожо председател. Господин Домбровскис, както казахте, много са остри критиките тук в Комисията по регионално развитие. Задаваме си много въпроси. И то въпроси, които си задават представители на всички политически групи. През последните няколко години неравенството се засили в Европейския съюз. Както економическото и социално неравенство, така и неравенството между дамените региони. Засилва се бедността, безработицата и социалното неравенство. Тези тенденции много сериозно ни притесняват. Не искаме да се губят средства от структурните фондове, чрез този нов, тази нова програма, която предлагате. Така че, можете ли да кажем, че няма да, да бъдат загубени никакви средства от структурните фондове? На второ място, един същи въпрос се задава, кога по-пряко, кога по-завуалирано. За какво говорим тук? За техническа помощ или за политически насоки? Отново имаме нужда от повече яснота. Смятате ли, че вие сте мъдреците, които всичко знаете или действително искате да помогнете на държавите членки, които има нужда от подобряване на своят административен капацитет, за да приложат програмите, които са били одобрени по демократичен път. Трети въпрос. Запознати ли сте с доклада на Сметната палата за дейността на работната група на Гърция? Беше направен независим аудит, публикуван в доклад, с който се надявам да сте се запознали. според него няма достатъчно ясно поема на отговорността, не са проведени достатъчно задълбочени анализи и като цяло е, има много отрицателна оценка за дейността на тази работна група, за разлика от това, което вие казахте. И още един въпрос. В момент, в който не разполагаме с а, достатъчно средства и при положение, че не всички държави членки имат нужда от техническа помощ, държави като Гърция, Румъния и България нямат имат нужда от техническа помощ, каквато няма нужда Германия, например. При това положение, как възнамерявате да разпределите тези средства? Как ще решите кои са държавите членки, които ще се облагодетелстват от тази техническа помощ, да бъде тя насочена наистина там, където има нужда от нея? Много често критериите, които сте заложили, на практика означават, е, че структурните фондове, фондовете по политиката за сближаване, отиват в държавите членки, които най-малко се нуждаят от тях. Те не достигат до регионите и до социалните слоеве, които най-много се нуждаят от тях. И има немалко доклади на Комитета на регионите, които отправят доста остри критики към а, тези тази политика и които искат повече средства. И ще приключа с примера на моята страна Гърция. Гърция започна да прилага реформи, които се съмнявам, че толкова бързо биха могли да бъдат приложени в държави като Франция или Холандия. И този факт го признава и Европейската комисия. Също нещо каза и един колега преди мен. В контекста на политиката на сближаване на европейско равнище, равнището на освояване на средствата по структурните фондове в Гърция и ви моля да подобрите тези, този, тези данни, господин Добровскис. Гърция се справя много добре. Тя е сред отличниците. Така че да се питам как ще, как ще подкрепим политиката на сближаване там, където наистина има нужда от такава помощ. Благодаря ви. Това беше последният въпрос. Господин комисар, имате думата. Окей. Okay. Уважаеми депутати, благодаря ви за тези въпроси. По въпроса за различните нива. Националното ниво спрямо регионалното ниво – програмата ще бъде достъпна и за регионалните нива, но тя трябва да бъде поискана от държавата членка. Но ако има искане, за някакви регионални реформи или за някои политики, които са в правомощията на местната управа, на регионите, е възможно да се осъществи всичко това. Попитахте за периода след 2020 година. На този етап комисията не е подготвила конкретни предложения за след 2020 година. Смятаме, че е твърде рано. Предполагам, че тази програма може да продължи след 2020 година, но първо Искаме да натрупаме опит преди да направим по-подробни предложения за след 2020. Имаше въпрос относно програмата и макроекономическите условия. Настоящата програма не предвижда промени в рамките за структурните и инвестиционните фондове, що се отнася до макроекономическите условия. С други думи, нищо не се променя в разпоредбите за макроекономическите условия, които биха могли да бъдат включени от държавите членки в техните национални оперативни програми. Имаше въпрос за връзката между препоръките по държави, техническата помощ и гъвкавостта. Гъвкавостта съществува в смисъл такъв, че държавата членка избира в коя сфера има нужда от техническа помощ. Това не се предопределя от препоръките по държави. С други думи, ако има спешни нужди, свързани с приоритетите на Съюза, те могат да бъдат решени. решение може да бъде намерено за тях и чрез тази програма. Имаше въпроси, които по-скоро представляваха оценка. Аз говорих вече по тези въпроси говорите вие за навлизане в правомощията, за смесване на политики. Всъщност тук става дума за нюанс. Може да наричате това синергия или пък смесване. Определено това предложение е хоризонтално по своя характер. То засяга няколко сфери. Ние се опитваме да осигурим подкрепа за държавите членки, да им предоставим помощ. Опитваме се да видим и каква подкрепа може да се предвиди, за да се решат конкретните проблеми. Имаше въпроси за техническата помощ към Гърция и действията на специалната група за Гърция. Вече казах, че по отношение, например, на освояването на фондовете, с помощта на специалната група Гърция подобри в голяма степен освояването на, на фондовете. Има експерти, които предоставят техническа помощ. Е, те може да са от комисията, може да са координатори може да са от други държави членки, от други национални администрации, може да са експерти по публична администрация, по събиране на данъци, може да са хора, които предоставят техническа помощ в рамките на СРСС, свързана с беженската криза. По отношение на програмния период 2014 до 2020 година, Нашата помощ е, е насочена основно към освояването на фондовете и изпълняването на предварителните условия, за да може Гърция наистина да започне да освоява както трябва европейските фондове. Имаше въпрос относно функция 5. Оценката на комисията е, че не може да се използва функция 5, защото настоящата програма е програма с оперативни характеристики. Тя е насочена към подкрепа за осъществяване на структурни реформи и съответно тук не може да бъде засегната функция 5 но програмите за, за управление на, на персонала ще бъдат финансирани по функция 5 като част от административното функциониране на европейските институции. Имаше въпроси за това, кои държави членки биха изразили желание да участват. Трябва да се каже, че техническата помощ вече се използва и то в голяма степен от Гърция и Кипър. Това зависи естествено и от историческите условия във връзка с СРСС, помощта за Кипър и за Гърция. Има и други държави членки, които са изразявали интерес. Държави членки, които проявяват желание да, да участват, да използват тази възможност. Имаше още един въпрос, обратен по своя характер. По какви критерии ще избирате държавите, които ще получават а, помощта? Ами ако търсенето надхвърли предлагането, комисията ще използва цял набор от критерии, например дали има спешност, дали има много сериозни предизвикателства пред съответната държава членка каква е нуждата от подкрепа, ще се направи анализ на социо-економическите показатели и естествено административния капацитет в държавите членки. С други думи, ще помагаме най-вече на онези, които са най-нуждаещи се. Имаше въпрос относно това, няма ли държавите членки да загубят от европейските фондове? Мисля, че още в своето уводно слово ясно заявих, че не, тук по никакъв начин не се засягат националните пакети за държавите членки. Държавите членки не губят средства по европейските фондове. На следващо място. Това дали е техническа помощ или политически насоки. Бих казал, че това е техническа помощ. Понякога обаче тя може да стане, ако мога така да се изразя, доста задълбочена. Това се вижда ясно в случая с Гърция. Подкрепа за, за реформите, които са избрани в една държава, дали става дума за демократично избрани реформи? Да подкрепяме всякакви демократично прияти реформи, стига те да не са в разрез с общия интерес на Европейския съюз и с общите цели на съюз. Има голяма степен на гъвкавост за държавите членки. За какви сфери те могат да изискват помощ. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Благодаря, господин комисар, господин заместник председател. Това беше първата ни среща по тази тема. Беше и първия ни разговор. Искате да кажете нещо само за една минутка, моля. Господин Ван Нистер, да, това беше първата размяна на мнения, това беше и целта на поканата. Искам да благодаря на комисаря за тази информация. Нямаме кой знае колко време. Нашия доклад трябва да бъде предоставен за превод през юли. Не изключвам възможността, след като чухме днес какво ни казахте, да имаме по-конкретни въпроси. Затова искам да ви помоля да бъдете готов да отговаряте на нашите въпроси. Това е първа размяна на мнение, но не я приемайте за последна. Ще трябва да навлезем в дълбочина по проблема. Толкова. Благодаря, госпожо Крел. Искате ли да кажете нещо? Не. Аз е, щях да продължа. Между другото, това е първата ни размяна на мнение. Надявам се, че ще имаме възможност да получим и допълнителна информация пред а, е, господин комисаря. По-скоро, госпожо председател, комисията е готова да ви даде допълнителна информация. Ще ви окажем всяка помощ, от която имате нужда и очакваме с нетърпение бъдещата ни работа. Благодаря ви за тази готовност. Поздрав... Позволете ми да приключа заседанието. Получили сте решенията на координаторите. Ако сте съгласни с тях, това са решенията от вчера. Моля да ги приемем. Няма коментари, значи решенията се приемат. Има ли нещо по точка разни? Днес няма. Благодаря ви. Остава само да ви напомня, че следващото ни заседание е в сряда на 15 юни и в четвъртък на 16 юни сутринта. Позволете ми да благодаря на преводачите за помощта им. Заседанието приключи. Благодаря.